Chers la séance est reprise. Колеги, продължаваме нашата работа. И сега минаваме към съобщението на госпожа Забал относно дейността на Европейската инвестиционна банка. Благодаря, господин председател. Както знаете, нещата не се променят много. Тази година комисията по економика, економически въпроси ще бъде водеща, а ние давиме становище, а на следващата година нещата ще бъдат точно обратното становищата трябва да следват известна рамка, така че не можем да навлизаме в много подробности. Знаете, че Европейската инвестиционна банка е тази, която е в най- така тясна връзка с нашата комисия, тъй като тя работи с бюджета на Европейския съюз. Нови инструменти бяха създадени и за това е необходимо да им да разполагаме с повече информация и да имаме по-подробна, по-ясна информация. Това е важно както за нас, така и за нашите граждани. Това е първото. Второ, трябва да има последователност в времето, т.е. да има приемственост между различните инициативи на банката. И следващият план за инвестиции, който в момента се изработва, трябва да бъде координиран с другите дейности, които са тясно свързани с него. Разбира се, нещата не могат да, да започнат да, приключат в едно и също време, но трябва да има координация между различните компоненти. И трето, трябва да искаме от а, Европейската инвестиционна банка да провежда една отговорна и справедлива а, политика и да Работи също така с Европейската комисия за едно справедливо данъчно оплакване. Да, да, няма, да няма възможност за непрозрачност, за измами а, в работата и при в работата си с Европейската комисия. Като цяло трябва да има много повече е, прозрачност и много по-подробна информация, която да бъде на наше разположение и на разположение на гражданите. Благодаря, госпожо Забал, за идеите, които е, вие е, така подхвърлихте. Сега очакваме реакции на казаното до тук. Kiitoksia. Mukava nähdä teitä kaikkia. Kesän... Радвам се, че отново се виждаме след лятната почивка. Благодаря на нашата докладчица. Много интересна тема. Вие представихте разгледате нещата подробно, но бих искала да добавя няколко думи. Е, Европейският съюз е, трябва да, да бъде водещ. Ние от Европейският парламент изразихме нашата воля да е, за повече прозрачност, за е, борба, неуморна борба с е, данъчните убежища е, и с данъчната измама като цяло. Така че странно е, че Европейската инвестиционна банка може да работи с посредници, чието седалища или които имат много общо с данъчните убежища. Европейският омбудсман много, многократно също е наблягал на това, че трябва да се прилагат много стрикни, стрикно правилата. Още нещо. Докладчикът говори за спазването на правилата. Основното, основното правило в Европейския съюз е правилото за доброто управление. И това въжи естествено и за Европейската инвестиционна банка. От друга страна, обаче е, сме свидетели на промяна на вътрешните правила на Европейската инвестиционна банка миналата година. И а, е, по силата на тези изменения много от документите са станали поверителни, което е, е в крайна сметка в е, противоречие с правилата, които самата банка беше а, обявила. Европе, Европейската инвестиционна банка ще играе все по-важна и все по-голяма роля в Европейския съюз. За това трябва да е непременно да има правила за повече прозрачност и да се прекратат всякакви връзки с данъчните убежища. Прекрасна идея прекрасна идея. Борба срещу а, данъчните убежища и, и за по-голяма събираемост. Да, обаче какво, какво става всъщност? Европейските страни са в държавите членки са в конкуренция една с друга и по този начин не могат да провеждат тази борба. Господин Морешан. Благодаря, господин председател. И аз бих искал да а, благодаря на госпожа Галя Савал. <coughs> момента е, разполагаме с нови, диверсифирани финансови инструменти. Те наистина трябва да бъдат е, интегрирани. Вярно, че ролята на Европейската инвестиционна банка е все по-важна, но от е, една страна сме свидетели на много големи разлики в експозицията на тази банка в различните държави членки. Има страни с е, много по-малък опит, където капиталовите пазари не са така развити, където партньорството между държавните и частният сектор не е развито и така нататък. Така че Европейската инвестиционна банка е тази, която ще предостави необходимата експертиза на тези държави членки. Е, и, но и затова, както и инвестициите не трябва да бъдат географски концентрирано, трябва да се намери някакъв друг принцип на справедливо разпределение на нещата. Трябва да се помогне на страните, които нямат достатъчно развито законодателство, да, да го постигнат, за да могат да се възползват от инструментите на Европейската инвестиционна банка. Е, инициативата за устойчивост на ЕБ тя там се набляга на западното, но средиземноморското партньорство, но като че ли не се набляга достатъчно на източното партньорство, като Украина и други страни, Молдова. Така че според е, тази, тази инициатива също така има е, доста проекти в, на Западните Балкани. Добре, аз съм съгласен, но трябва да има и по-раз, по-справедливо разпределение. Също така трябва да видим кой ще упражнява надзора над, над Европейската инвестиционна банка. А, в миналото това беше Комисията по економически въпроси. Сега нашата комисия също ще играе все по-важна роля и смятам, че това е правилен подход и правилно развитие. Председателят. Да, наистина Европейската инвестиционна банка ще играе все по-важна роля и е, аз смятам, че Европейската комисия в е, близко време ще излезе с предложения за създаване на нови е, стратегически инвестиционни фондове, не само в Европа, но и в Африка и на друго място. Така че ще трябва да се определи и някак си преструктурира ролята на Европейската инвестиционна банка госпожа Завал, нещо да кажете в заключение? Не. В крайна сметка всички сме така единодушни, очаквам измененията. Измененията трябва да бъдат внесени преди 12 часа 20, на 20 септември. На 11 или 12 октомври ще гласуваме вашето проекто становище, а Комисията по економическите въпроси ще го разгледа на 28 ноември, като становището ще влезе в пленарна зала по време на декемврийската ни сесия. Е, bien, мадам Гадиоза. Госпожо Дървия Савал. Може би да продължиме с вас и да ни кажете какво мислите за смесеното финансиране в областта на външното сътрудничество и да кажете какво мислите и за платформата ЮБЕК. Благодаря, господин председател. Координаторите решихме да да Тази година Европейската комисия обяви инвестиционен план, който в момента се изработва относно външното сътрудничество и за това смятам, че би било добре Европейската комисия да дойде да ни да ни представи нещата мисля, че по-важно е представителите на комисията да ни представят техните становища, отколкото аз да кажа какво мисля по въпроса. Да, разбирам. Аз ще предам вашето мнение на господин Преза. That was, that was for the commission to take for, is that right? Monsieur Хозе Планас. Господин Планас. Казвам се Кайзер и представлявам комисията. А, мога да направя един предварителен преглед на доклада. Еобек за юли 2014 до края на 2015. Както и да кажа няколко думи за инвестиционния план. Но малко по-късно към нас ще се присъедини колега, който би могъл да да ви кажа нещо повече по плана всъщност. Нека аз да започна с предварителния преглед. Докладът всъщност все още не е, е прият за посочения период. Ако си спомняте, имаше една първа версия на доклада във връзка с дейността на платформата на Европейския съюз е, по искане на е, съвета и на Европейския парламент бе изготвен този доклад е, през април миналата година. Всъщност очаквахме да се подготви първоначалната версия на доклада. Платформата представлява всъщност един механизъм, който би трябвало да дава е, информация за е, кредитите, за проектите, които се финансират смесено в областта на външното сътрудничество. Е, Юбек работи в рамките на политическа група, в която има представители на държавите членки, на СВД, е, на другите институции на Европейския съюз. И а, е, на 17 декември 2014 през юни 2015 година, октомври 2015 и последно през ноември 2015 политическата група обсъди някои технически въпроси, както и въпроси по същество. Освен това съществуват и две други технически групи, които се занимават с финансовите ресурси, с климата. Втората група те също проведоха своите заседания. И накрая имаше и е, техническо заседание, е, в което бяха обобщени е, резултатите от работата. Е, една голяма част е, от е, заключенията е, в рамките на групата, отговаряща за външното сътрудничество, е, Юбек е, бяха адресирани към Европейската сметна палата. Е, бяха разгледани въпроси, свързани с финансовите ресурси, с работата по отношение на промените в климата и предотвратяването на тези изменения. Ние можем да констатираме, че е, междувременно и Сметната палата отрази работата на политическата група към платформата за външно сътрудничество ЮБЕК. Е, е, ще се продължат от е, е, основните политически насоки в работата на платформата и след е, декември 2015 година. Това бе всъщност основният извод, но през 2016 година, както знаете, вниманието в рамките на външното сътрудничество е насочено най-вече към овладяване на беженската криза. Моят колега малко по-късно ще се спре на този момент. И така, ако вие имате въпроси във връзка с доклада ЮБЕК до декември 2015. Това, както бих предложил сега да зададете тези въпроси, както ви казах малко по-късно към нас ще се присъедини колега от друга дирекция, който ще се спре на инвестиционния план. Благодаря ви, госпожо Градия Себало. Имаме ли някакъв въпрос за периода и юли 2014, декември 2015 година? Не, в такъв случай колегата ви може да вземе думата. Thank you very much, Mr. Благодаря, господин председател. Преди всичко трябва да извиня моят директор, който възнамеряваше да присъства лично на това заседание, но едновременно с вашето заседание има и други заседания във връзка с инвестиционния план на комисията и в момента работим много напрегнато е, и по инвестиционния план и по тази причина аз е, замествам е, директора. Ще се опитам да ви информирам за основните моменти в дискусията за инвестиционния план. Е, както и за регламента, за решенията на комисията, които ще се разглеждат в рамките на процедурата по комитология. И така, в рамките на работата ни по платформата Юбек, ние проведохме едно заседание е, с представители на държавите членки, на финансовите институции, е, е, представител на Европейския парламент също бе поканен, а моят колега вече спомена за това заседание и <clears throat> говорихме в общи линии за инвестиционния план, т.е. очертахме неговата същност. Е, това е, е една политическа рамка е, във връзка с актуалните политически въпроси, свързани с беженската криза. Основната цел на външния инвестиционен план в крайна сметка се характеризира с същите параметри, както и FC. Основната цел е, е да се е, атакуват всъщност основните пътища за мигрантите. Вие знаете, че в рамките на ЕФСИ ние се опитваме да създадем условия за економически растеж, за заетост, за стабилност, най-вече в страните засегнати от миграцията и източници на миграция. И така, първият стълб се опира върху опита ни от последната година при е, прилагането на различни инструменти, е, преди всичко финансови инструменти и създаването на гаранции, които ще ни помогнат да е, работим по-ефективно и в сътрудничество с частния сектор, което знаете, че е, е сложната част от задачата. И така ние се опитваме по този начин да постигнем устойчиво развитие и е, на тази, този първи стълб се подпомага от два други стълба. Е, е които имат по-скоро технически характер. Е, те ще оказват техническа помощ. Е, имаме предвид и финансовите институции, е, които в рамките на определени срокове и при определени изисквания ще подготвят проекти. Европейската комисия разполага с опит и познава е, средата в е, страните партньори. Основната цел на тази програма е, е да се създаде един интегриран финансов пакет, който е предназначен най-вече за страните в Африка и съседните на основната група страни държави преди всичко ние ще е, така, променим фокуса в съществуващите финансови инструменти, е, най-вече за Африка, и ще се опитаме да обхванем основните пътища е, за мигрантите. Във вторник държавите, които бяха представени на заседанието, говориха за основните задачи, които би трябвало да се засегнат във връзка с транспорта, с други технически средства, но акцентът пада най-вече върху стимулирането на частния сектор е, в тези страни, е, от който очакваме да се създадат работни места, да се предлага повече заетост. 9 до 10 е, процента всъщност от така да се каже, финансовите инструменти ще бъдат насочени именно към работата с частния сектор. До сега ние е, разполагахме с около 5%, 5 до 6% именно за работа с е, частния сектор, като е, основната задача е да се създадат условия за устойчиво развитие, да се създаде и финансов капацитет за работа с определени институции. Е, така, всъщност е, ще създадем повече кохерентност е, и в африканските страни, както и в съседните на тях държави. И ще продължим да работим с подобни структури, както и в миналото. Имаме един стратегически орган, който ще управлява, така да се каже, и ръководи е, цялата програма и след това вече под този стратегически орган ще имаме и е, групи, които ще отговарят за е, инвестиционния план и неговата реализация в отделните му части. Бих спрял тук. Може би за вас ще бъдат интересни конкретните числа, сумите. В момента са налични съгласно съобщението на комисията, 3,5 милиарда става дума за сума, съобщена за 2015 във връзка с миграционния натиск, като 2,4 ще бъдат е, е, предназначени за е, така, съседни държави. Около 400 милиона отделно ще бъдат отделени за някои от съседните държави. Така че е, като цяло ще се разполага с 31 милиарда, едно към 10 е, всъщност е, е, така да се каже, съотношението вече в сумите. Но същевременно ние е, е, имаме предвид финансово участие е, на страните, е, така че е, първоначалния стартовия капитал, така да се каже, ще се предостави по линия на Европейския съюз, но след това разчитаме на финансово участие от страна на съответните страни. Благодаря ви, благодаря ви, че ни описахте механизма. Разбираме как трябва да работи левериджа. Надяваме се държавите членки да откликнат на призивите към тях което вероятно ще улесни бюджета. Госпожо Гартия Себал, имате думата за, заключение. Госпожа Савел, може би вие ще е, е, precisamente al final de, de su. Да, е, аз просто ще благодаря за тази информация. В края на вашето изказване всъщност предоставихте информацията, която най-много ни интересува. Действително, от споменатите суми става ясно, че става дума за една много всеобхватна, много голяма мащабна програма. Вие казахте, че държавите е, ще е, трябва да участват. Е, имахте предвид и задължително участие на държавите членки, ако правилно съм ви разбрала, подобно на схемата по ЕФСИ, но това за сега са само намерения и планове. И още един въпрос. Кой в крайна сметка ще управлява, кой ще администрира целият този този фонд? Ще има ли някаква определена структура, която ще се изгради? Комисията ли ще е, управлява фонда е, с тези огромни суми? Как да разбираме нещата? И моля ви, внимавайте да няма отново отнемане на правомощите на Европейския парламент. Ще ви помоля да отговорите на въпроса на госпожа Градия Сабал. Мучо placer. Е, Eh, en principio, las contribuciones que... Да, благодаря ви. По принцип, е, вноските, които бихме е, желали да получим от държавите членки, не са задължителни. За сега се предвижда доброволно участие. До този момент е, официални е, потвърждения от страна на държави членки не сме получили. Е, да, преди няколко дни някои държави членки проявиха интерес за участие, но нищо конкретно не е, потвърждавано, никакви конкретни цифри не са посочвани, така че в момента в който се стигне вече до определени срокове, може би държавите членки вече ще проявят желание. Е, да участвате. И така, по отношение на управлението на фонда, средства за, за момента има, но те са само, както ви казах, стартовия капитал. Е, Европейската инвестиционна банка ще участва по отношение на финансовите инструменти, е, банката, така да се каже, държи около 30% е, от всички инструменти. Е, комисията естествено също ще играе водеща роля, но инвестиционната банка е решаващ актьор. Разбира се, Европейския парламент ще бъде надлежно осведомен за напредъка постигнат по изпълнението на тези проекти. Благодаря ви. Добре, с това приключваме по този важен доклад. Наясно сме вече с основната насоченост. А сега ви предлагам да преминем към Европейския фонд за приспособяване към глобализацията господин Сарабама. Може би ще ни обясни как Microsoft може да си върне малко от парите. Благодаря ви. Да, разглеждаме още една кандидатура за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. И всъщност да говорим за един доста широко мащабен случай. Засягат се хиляда 1000 441 служители, служители, които са били съкратени в Финландия. Става дума за доста традиционен случай за последици от глобализацията. Знаете какво се случи с Nokia. Първото десетилетие от новото хилядолетие беше изцяло тяхно, но после те бяха изместени от Android и iOS. И това, което се случи след това, след това е, че Microsoft купиха Nokia и почти незабавно след това започнаха да съкръщават служителите. Кандидатурата отговаря на всички изисквания, както вече беше казано и общият бюджет е 8 милиона 480 хиляди евро, като разбира се Европейският фонд предоставя 60%, т.е. 5 милиона 364 хиляди евро. Става въпрос за служители с много различни умения. Говорим за високо квалифицирани кадри, но тъй като това е една частно специализирана индустрия, всъщност тяхната квалификация не им помага особено. Всъщност не говорим само за Microsoft, но и за още 8 от техните доставчици и ползители надолу по веригата в Финландия, които са засегнати в случая. Какво искам да отбележа в този конкретен случай? Няколко коментара имам. На първо място, държавата членка би следвало да задели значителни средства и усилия за това какво всъщност ще се случи с средствата, които ние ще отпуснем от бюджета на Европейския съюз. А много често това не се прави наистина или поне не се прави достатъчно задоволително. В предишни случаи в тази държава членка и в този конкретен случай мога да кажа, че действително са заделени необходимите средства за ефикасен контрол и за да се гарантира ефикасността на мерките. На второ място трябва да отбележа, че са предвидени услуги с, с индивидуален подход към съкратените служители, които по принцип дават много добри резултати в други случаи на мобилизиране на средства от фонда за приспособяване към глобализацията. Това е предвидено и в случая служителите на Microsoft. иначе няма нищо друго специално, което мога да кажа. Не разполагам с крайните срокове за внасяне изменения, но може би председател разполага с тази информация. Благодаря ви. Благодаря ви, господин докладчик. По въпроса за графика, доклада, който ни представихте, има и срок за внасяне на изменения до 15 септември 12 часа. Комисията по заетост ще гласува на 26 септември, а комисията по бюджет ще гласува на 26 или на 29 септември. Някой иска ли да вземе думата по доклада на господин Сарвама? коментари, забележки? Не виждам такива. В такъв случай, според това, приключваме тази точка от дневния ред. Следващият е, точка от дневния ред, е, доклад на господин Гонзалес Понс е, за мобилизирането на средствата от Европейски фонд по състояване към глобализацията за Сони Ериксон беше отложен. Гласуването беше предвидено за 15 часа и 50 минути. И както виждате, в момента е точно 15 часа и 50 минути. Така че може да пристъпим към гласуването. Моля ви да сложите картите си за гласуване, за да изпробваме дали системата работи. Je déclare le scrutin ouvert. Моля, гласувайте. L'un d'entre nous n'a pas voté alors qu'il a... Някой още не е гласувал, въпреки че е поставил картата си в машината. Добре. Прекратяваме гласуването.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 против, въздържали се, приема се. Изменение 19 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 19 за, изменение 20 за, против. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се 22 гласа за, 12 гласа против. Изменение 21 за. Против. Въздържали се, нека да направим проверка. Моля, гласувайте по изменение 21. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 16 гласа за, 16 гласа против. Изменение 22. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 23. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 24. За. Против. Нека да направим проверка. Гласуваме по изменение 24. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 18 гласа за, 13 гласа против. Изменение 25 за. Против. Въздържали се. Мисля, че беше отворено. Нека да направим проверка. Изменение 25. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 17 гласа против, 13 гласа за. Изменение 26 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение първо за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение второ за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение трето за против, въздържали се, отхвърля се. Изменение четвърто за, против, въздържали се, приема се. Изменение пето за, против, въздържали се, приема се. Изменение 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 7 за, против, Нека да направим поварка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 18 гласа за, 16 гласа против. Изменение 8 за. Против. Нека да направим поверка. Моля, гласувайте. Изменение 8. Край на гласуването. Отхвърля се. 21 гласа против, 13 гласа за. Изменение 9 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 10 за. Против. Въздържи се. Отхвърля се. Изменение 11 за. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме текста с измененията. По на гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 37 гласа за 1 глас против. Поздравление за докладчика. А сега продължаваме с доклада на господин Али. инструменти на ОСП за намаляване на стабилността на цените на сълскотопанските пазари. Изменение 25 е оттеглено. Изменение 25, което е на първа страница на списък за гласуване, точно преди компромис, трети е оттеглено. Изменение 18 за. Против въздържали се. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 22 гласа против, 15 гласа за. Компромис 1 за. Против. Нека да направим проверка. По именно гласуване, моля гласувайте.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 Компромис втори се приема 25 гласа за 12 гласа против. Компромис 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 31 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 33 за. Против. Мисля, че беше прието, но нека да направим проверка. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 20 гласа за, 13 гласа против. Изменение 34 за. Против въздържали се, приема се. Изменение 35 за, против, въздържали се. Мисля, че беше прието, но нека да проверим по име на гласуване по изменение 35. Приема се 26 гласа за изменение 2. Моля добре да вдигате ръка. Изменение 36 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 37 за, против, въздържали се, приема се. Компромис номер 4 за, против, въздържали се, компромис номер 4 се приема. Изменение 43 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 44 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 45 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 47 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 48 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 49 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 50 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 51 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 1 за, против, въздържали се, Нека да направим проверка. Изменение първо. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 14 гласа за 20 гласа против. Това беше изменение първо. Изменение второ за против въздържали се приема се. Изменение трето за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение четвърто за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение пето за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение шесто за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение седмо за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение осмо за. Против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 против, въздържали се, приема се. Изменение 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 15 за, против. Нека да направим проверка. на гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 19 гласа за, 18 гласа против. Изменение 16 за. Против. Не беше много ясен резултата. Нека да направим проверка по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Изменение 16. Край на гласуването. Приема се 24 гласа за, 13 гласа против. Изменени 17 за. Против. Въздържали се. Мисля, че беше приятно, но нека да направим проверка. По име на гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 20 гласа за, 18 гласа против. Гласуваме текста като цяло с направените изменения. По име на гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 31 гласа за, 5 гласа против, 2 възрешали се. Поздравление на докладчика господин Али. Nous en venons. Сега Раздел 3, бюджет 2016. Господин Фернандеш излезе с няколко предложения днес. Ще има ли трансфери? Не. Тогава минаваме към другите раздели. И ще разгледаме първо разпоредбите, които не трябва да бъдат разглеждани при закрити врата. Да, си исках само да да ви под помоля още веднъж трети раздел да бъде разглеждан а, при закрити врата, а раздел 4 няма проблем. Така че ако разглеждаме 4 в момента от 27 нататъка, да, Mais le 27, c'est de la sécurité, donc... 27, то е свързано с сигурността, както и член 25. Е, всъщност по член 25 можем да, да го одобриме без гласуване. Добре, в такъв случай можем да четем, че сме го приели.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 Und aus diesem Grund würde ich gerne die Zahlen noch mal exakt nachprüfen, weil ich nämlich glaube... 3 милиона беше грешката на, в досието, така че се наложи корекция и така, поискахме допълнителна информация. Е, нови данни. Е, бих предложила просто да започнем процедурата отново, тъй като вчера започнахме. Докладчиците в Сянка е, едва сега получават преписката, за да я прегледат. И аз самата също бих искала да имам шанса да прегледам преписката. Така че може ли да отложим разглеждането за следващия път? Добре. Отлагаме го за сряда 14. Да, не става дума за удължение, а просто за нова процедура, тъй като вчера постъпи ново досие от СВД. Добре, тогава на 14 септември ще се запознаем също така с предложенията на комисията за средносрочния преглед. Така е, така е, това е заглавието, което, което комисията е, е а, дала на този документ. ревю, а не revision. Английски. Има ли други проблеми, които трябва да обсъждаме публично? Не. Тогава минаваме към дискусиите при затворена врата закрити врата. Моля всички от тези, които а, не могат да присъстват на